Моля, заемете местата си. Обявявам заседанието прекъснато на 7 юли за открито. Уважаеми колеги, на 24 август Италия беше засегната от тежко земетресение. Щетите е, са засегнали около 70 е, села, някои общини са изцяло разрушени. Снимките, които видях от е, Аматричи, Ромоли, Пескара, Детрото, ме разтърсиха. 3000 души останаха без покрив и от днес за утре останаха без е, на улицата пред купчина развалени с застрашено съществуване. От името на парламента първо искам да се обърна към медицинските служби, пожарната, гражданската защита и всички доброволци и да изразя нашата благодарност Благодарност към всички тези, които спасяват животи, предлагат закрила и оказват първа помощ. Европейският е, е, съюз е, ще прояви цялата си солидарност към засегнатите. Земетресението причини тежки материални разрушения селата, които бяха е, изравнени е, с земята, са не само част от италианското, но и от европейското културно наследство. Но пред лицето на човешката трагедия материалните щети е, бледнеят. Бледнеят пред нещастието на почти 300 семейства, които загубиха свои членове дворците, църквите, къщите със сигурност ще могат да бъдат построени наново на празнотата, която оставят жертвите в сърцата на своите близки, няма да може да бъде запълнена. Солидарността ни с хората и с е, цялата италианска нация ще ви помоля да изразим, като станем и запазим едноминутно мълчание. Благодаря ви. Протокола и приятите текстове от 7 юли са на ваше разположение срещу тях. Няма в такъв случай протоколът е прият. Уважаеми госпожа и господа, сигурно си спомнете, е, че на 6 юли също господин